Okay, Uh, Добър ден, колеги! Добре дошли отново. Това е последната част от заседанието ни, което е двудневно, четвъртък след обяд. Виждате, че явно има изтощени колеги. Така или иначе, точките от дневния ред са много интересни. And, uh, I'm happy to welcome in this committee Искам да приветствам професор Целке от Института за управление и устойчиво развитие. Добре дошли в нашата комисия. И господин Спенсър, който също беше евродепутат, е, беше председател на комисията по външни работи. Той беше господин Брок на 80-те години, така да се каже като председател на Комисията по външни работи. Добре е дошъл Том отново в парламента. Поканихме професор Целке, за да говори по един изключително важен въпрос. И той е свързан с използването на Монреалския Монреалски протокол за опазване на климата. Е, много често говорим за протокол от Киото в нашата комисия, говорим за Киото 2. Вчера имахме външния министр на Мексико, госпожа Еспиноза, която е председател на КОП-16. И пак имаше въпроси. Какво мислите за Киото 2? И като че ли забравяме, че имаше протокол и преди това. Монреалския протокол. Той обягва от вниманието ни. Какви възможности бихме имали да намалим емисиите на газове, които влияят на климата. Радваме се, че сте сред нас и се надявам да подадете информация на всички след а, този едночасов обмен на становища. Професор Целкер е председател на Института за управление и устойчиво развитие в Женева и директор на секретарията и а, имате, разбира се, много други ангажименти в много други университети. Няма да повтарям CV-то ви. И така, добре дошли. Имахме вече една възможност. Okay, so I would ask you just to start Моля ви да започнете със своето представене и след това депутатите съм убеден ще имат а, въпроси, за да оползотворим този един час, в който можем да говорим за потенциал, възможности, протокола от Мореал. Имате думата. Благодаря, председателю. За мен е удоволствие, че отново съм тук. Много неща се случиха от първата ни среща, когато се видяхме през юли да говорим по този въпрос. Обичам да идвам в Брюксел, защото като човек, който половината от времето си е в Вашингтон, имам нужда наистина да посещавам такива места, за да усетя оптимизма по отношение на климатичните въпроси, който витае тук, защото вие наистина смятате, че може да се направи нещо по въпроса, да се разрешат проблемите. Благодаря ви за този оптимизъм. За мен е удоволствие винаги, когато идвам при вас. Въпросът, върху който искам да се съсредоточа, е свързан с едно припомняне. Трябва да кажа, че климатичните изменения стават все по-трудни за преобръщане в светлината на това, което се случи. Визирам трагедията в Япония. Трябва да преразгледаме отново ролята на ядрената енергетика и на много места се надявам тя изобщо да бъде премахната. Вижте какво правят европейците, САЩ и какво сега се ангажира да направи Япония, единете Китай, за да преразгледа безопасността на ядрените си централи. Като забележка трябва да кажа, че като млад юрист работех към Министерство на правосъдието на САЩ и тогава трябваше едно наказателно производство, свързано с един инцидент на един остров. Новините от Япония предполагам, че ще се влушат и ще видите, че невероятно тази трагедия е много, по, много по-голяма. Надявам се да не съм прав, но няма да се изненадам, ако нещата тръгнат в тази посока. В същото време е, обаче се оказва все по-спешно да се разрешат е, климатичните проблеми. Мисля, че са подложени на тест всичките ни способности за управление и в Япония, и в Близкия изток, и в Северна Африка. Като че ли, така както си мислим, че стоят нещата, те не са и не сме толкова силни, колкото си мислим, че сме. Какво ще стане, ако едновременно а, стане така, че има много монсуни, които се изместват, все по-големи наводнения, все по-големи суши, стопяват се ледниците, горските пожари, които стават все по-големи. Та, въздействието на всички тези бедствия вече е факт. Виждате го в Пакистан тази година, видяхте го в Русия, в Австралия също. Така че все по-спешен е този въпрос, защото цените, извинете, разходите и щетите стават все по-високи, защото Колкото повече емитираме газове, които увреждат климата, толкова повече ще се влушават нещата. цената също ще се повишава на всичко това. If we lose the Arctic summer sea ice, as we are... И а, арктическите ледници ще започнат да се топят, метан ще започне да се емитира и постоянните ледници, дълбоките дълбоко замързените води ще започнат да изчезват. Ще има по-нататъчни по-нататъчно затопляне, по-голямо разтопяване и това е един омагиосен кръг. Пред, първоначално ви раздавахме един документ, който показва, това е един доклад, който направих с Марио Молина от Мексико, един от онези, които спечелиха Нобелова награда за ранните си трудове с други колеги, свързани с защитата на озона. Та, на първа графика виждате, че затоплянето сега е близо до такива стойности, които да задействат такива резки климатични промени. Ще започна от Арктика, Хималаите, Гренландия. Можем да унищожим с това затопляне амазонската джунгла. Няма нужда дори да изсичаме джунглата. Та трябва да намалим всички тези рискове и да забавим въздействието на това, което се случва сега. И това трябва да стане по един агресивен и спешен начин. Защото иначе способността ни да управляваме пред тези бедствия ще бъде нищожна и няма всъщност да можем да разрешаваме климатичните проблеми. Трябва да се действа бързо. Днес искам да говоря за това, как можем да използваме не само CO2, но и другите елементи, които не са свързани с CO2 под 2 градуса Целзий сме казали, че трябва да бъдем. Надяваме се на 1,5 градуса да успеем да постигнем като цел. 100 страни заявиха в Копенхаген. Те решиха, че това е максималния лимит, който може да си позволим. Когато говорим за глобалното затопляне, говорим за 1,5-2 градуса. Но това са глобални средни температури. В места като Африка Имаме един път и половина над средната температура. В Хималайте два пъти по тази температура. В Арктика два пъти също над а, средната. Така че тези осреднени а, стойности подлъгват. Тоест, ако имаме 1,5 осреднено, то цял още градус за Африка ще означава това плюс или над 2 градуса за Хималаите и толкова за Арктика. Не можем да си позволим такова увеличаване на температурата. Усилията ни трябва да продължат и всички го разбираме. Освен това, трябва да кажем, че не бива. Това не е бърз начин да постигнем смекчаване на ефекта. И ако следваме Копенхагенското споразумение, обещаното там, ще стигне до 60% до 2020 година. Ще кажете, че това е наполовина или наполовина, пълна или наполовина празна а, чаша. Ако имаме един договор, който води до такива резултати, аз а, бих казал браво само за един договор. Но този договор и неговите разпоредби не са достатъчни. Трябва да потърсим и други законодателни механизми, институции, платформи, където много по-бързо да можем да намаляваме въздействието на тези. И повечето от тях са не свързани с CO2. И за това искам да говоря. Имаме нужда взаимосвързани действия, не свързани с въглеродния двокис, които бързо да бъдат предприяти. Защото скоростта е много важна, особено когато вече се намираме на такива, в такива опасни води а, и сме на ръба на катастрофа. А, добрите новини са, че има действия, които можем бързо да предприемем и точно много бързо и климата да реагира. СО2 са 50%. Така че това е единствено голямата част. Profoundly persistent. Stays in the atmosphere. CO2 остава хилядолетия в въздуха. Не е цел две силите обаче са, имат кратък атмосферен живот. От часове до дни, седмици, до няколко десетилетия максимум. Няколко десетилетия пък е много бързо в сравнение с хилядолетията. Оценката, която бе направена сега от UNAP и от WMO, показва, че можем да бъдем под 2 градуса още 60 години. Ако продължим да произвеждаме CO2 и агресивно се занимаваме с не CO2, това е много важна застраховка за нас, която трябва да си закупим за света. Можем да намалим всичко това, което замърсява без да има производство на CO2 и в Арктика с две трети може да намалее скоростта на затоплянето. Наполовина дори да намалее, това е огромно, като добавим не CO2 към целите. Това е изключително важно. Арктика е важна за целия свят, защото Арктика е нещо като предпазен щит. Белият сняг отразява светлината и топлината в атмосферата. Ако тази белота бъде заменена от цвета на океана, той ще попива топлината и няма да я отразява. Не CO2 замърсителите, за които говоря, всъщност са хлоро, карбони Използваме ги за замразяване като разтворители. Също така сажди, черни сажди. Това е втория агент, и тропосферен озон. И ако преследваме метана, ще елиминираме и него, защото метана сам по себе си е достатъчно лош. Така че това е не цел от две факторите. Около 50% от а, силите от 1750 година насетне. Така че ето такива цели трябва да си заложим, за да можем да паднем под 2 градуса две трети да падне затоплянето. И това може да стане посредством съществуващи законодателни инструменти и съществуващи технологии. Нека да започнем с HFC-тата. HFC-тата са най-бързо нарастващия замърсител в света. Това са замразяващите агенти в САЩ и в много други страни. 27 емисии се са покачили с 80 85% до 2008 година, докато другите парникови газове с 14%. Много лош път всъщност имаме с HFC газовете. Ако не ги регулираме и регламентираме, те ще станат 20% от CO2 приноса. Така че близо 13 години емисии на CO2. Това е много сериозен проблем. Раздавахме ви документ, който може да видите всичко това. Ако контролираме обаче нещата, ще видите, че много бързо може да се намали скоростта на затоплянето. Добрите новини са, че ако блокираме производството на HFC газовете и ако тази част всъщност се подчини на Монреалския протокол, то тогава можем да елиминираме един от 6, всеки 6 парникови газа. Това ще бъде отличен резултат. Не да казваме само, че ще търгуваме и посредством пазара ще ги намалим, а ще кажем, това са лоши химикали, синтетични химикали, които ние произвеждаме и ние решаваме, че повече няма да ги произвеждаме. Ще изберем нещо по-безопасно, там където има такива альтернативи. Това е предизвикателството. Монреалския протокол за онези, които са забравили колко прекрасен е той, е най-добрия текст от законодателен характер, който света изобщо е създавал. И аз поздравявам Европа за това, че бяха лидери по този протокол на този ранен етап. 96 химикала са изброени там, които са вредни. 98% се казва, че трябва да бъдат намалени те от 1990 до 2010. 96, 140 и няколко сектора на промишлеността. Това си е едно чудо по този начин до средата на века, до 2065 година ще се възстанови озона, защото HFC наистина остават в атмосферата много дълго време, остават в стратосферата и ако този протокол възстанови озоновия слой, той може също така и да смекчи климатичните изменения много повече, от който да е друг договор. Нетно 135 милиарда тона CO2 еквивалент. 11 милиарда тона годишно. Огромен принос. Общата цена на всичко това, което ще бъде заплатено от обществеността посредством многостранния фонд е 4 цента на тон. Изумително ниска цена. Изключително рентаби... рентабилен договор. Но тъй като свърши голямата част от работата си, голяма част от страните по договора казаха, той свърши страхотна работа, сега няма нужда да му обръщаме толкова внимание в бъдеще. Можем да го хвърлим в мазето и там да си довърши спокойно живота. Не е моят телефон това. Okay. Um, that <laughs> while it finishes up, it's uh, it's you. Та да го оставим там. Но това ще бъде сериозна грешка, ако го направим, защото протоколът от Монреал може все още да ни помогне точно толкова, колкото ни помогна до сега. Ако имаме производство и потребление на HFC в този договор, ние можем да гарантираме, че ще получим 100 милиарда тона еквивалент на CO2, дори 170 даже. Е, за около 5-10 цента на тон. Пак ниска цена. Изключително рентабилно. Посредством един договор, който никога не ни е предавал. И накрая искам да кажа следното. По отношение на озона, още малко цифри. Как е решил част от проблемите той? Ако се върнем в ранните дни, доброволните усилия и с националните. Та той би решил такива проблеми, е, които имаме и сега. Огромен фактор. Когато искаме, можем да решаваме проблемите. Ето затова успя и този договор, защо всяка страна от света е, е част от този договор и защо го смята за справедлив. И накрая, за черния въглерод и тропосферния озон. Те са огромни замърсители и можем да използваме съществуващи технологии, можем да използваме съществуващи законодателства, за да намалим тези замърсители във въздуха. От това може да извлече много полза човешкото здравеопазване. 2,5 милиона човешки живота годишно могат да бъдат опазени посредством намаляването на тези замърсители. Това всъщност е голямата част от посланието ми. Как да спечелим, как Европа да помогне. Надявам се точно това да обсъдим сега. Трябва да включим Бразилия, Южна Африка, страните от БРИКС, Русия, Индия, Китай. А, и така, господин председателю, ще отговоря на всички въпроси. Ja, Professor Zerke, thanks a lot for this uh, presentation. Благодаря много за тези, тази презентация. Благодаря за впечатляващите цифри, които споделихте с нас. It is, um, in fact, uh, astonishing that Montreal um, Protocol is somehow out of Удивително е това, че протокол от Монреал излиза извън вниманието ни, защото в крайна сметка панела на ОНЕ за промените в климата би трябвало да го взема предвид, защото трябва... това е част от общата картина work that IPCC is doing. Uh, another Това трябва да се вземе предвид работата на съвета по промените в климата. Другото нещо, което споменахте, с HFC-тата, хлорофлорокарбоните. Това е нещо, което се споменава и с, във връзка с механизма за чисто развитие. А, нашата цел беше да ги унищожим order to get the money of the clean development mechanism of the... И в някои страни целта беше да се... Е, е, е, вместо това бяха произведени още повече хидрофлорокарбони, включително в Китай. Изглежда, че тези съединения не са включени в протокола от Киото или пък са включени, извинете, от Монреал. Ще отговорите Надявам се на този въпрос и е, ще съберем въпроси от колегите. Теодорос Килакакис. Благодаря много. Благодаря, че сте тук, за да ни отворите очите. По някой път нещо ще ни изведе очите, не го виждаме. И тук случаят е точно такъв. Имам два въпроса към вас. Следя въпроса за HFC-тата и се опитвам да накарам хората, вземащите решение, да изключат HFC 20 и 3 от а, е, механизма за чисто развитие, защото е глупаво да се плащат 82 долара там, където могат да се платят с 17 центра. Това е нещо, което сме обсъждали тук. Е, успяхме да го постигнем в парламента. Хеш FC23 е изключен. Е, доста важен е този газ, иначе има и много други хашевцета. Но сега пък този газ не е покрит никъде. Това не е толкова а, лошо положение на нещата, защото може да ни накара да се съсредоточим върху този въпрос. До сега производителите правеха толкова много ам, произвеждаха толкова много продукти с такъв газ, а, че а, печелиха много и блокираха включването работата по този газ и по протокол от Монреал. И а, смятам, че ако се разреши въпроса с този газ по протокол от Монреал, това ще е много ефтино. Но не е ли възможно също така да се работи двустранно и, например, да се купува много ефтино HFC, например HFC 23, който не се покрива от протокола от Монреал, защото не унищожава озоновия слой и по този начин да покажем на света, че въпросът е сериозен и че ние действаме по въпроса. Това е основният ми въпрос. Зададох го и на комисията през септември, но трябваше да изключим HFC 23 преди да се действа нататък. Мисля, че сега вече моментът е назрял. Тук може да постигне много повече от увеличението от 20 до 30% на намалението на въглеродния диоксид за Европа. Хората не си дават сметка, че Европа може да купи всичко това. Не 10, а 20% да купи ако действаме по този начин. Можем да постигнем много по-голям ефект. И в заключение, нека да кажа, че политиката в областта на промените в климата вече е основна част от работата на политиците. Всеки е, си има предпочитания, някой обича горите, друг слънчевите, батерии, трети Арктическия океан. Всеки си има любима тема и си се грижи за нея. Обаче, е, е, грижайки си за малките си любими теми, изглежда, че забравяме най-големите опасности. Опасностите обаче не, не са си отишли и а, е, надвисват над нас все повече, така че трябва да се съсредоточим, да намерим по-ефективен начин да се работи. Ако хората си мислят, че е разумно да се харчат 15 долара, там където можехме да изхачим със същия успех 5 цента, мисля, че а, това е просто смехотворно. По-добре да вземем да изхачим у него 5 цента. Благодаря. Благодаря, колега. Скъпи колеги, това е змей, това е чудовище, това е дамоклевия меч. Благодаря, господин председател, благодаря, господин професор. Тревожи ме един въпрос. Понякога малките неща са по-важни от значимите неща. И не съм, не мога да се съгласа с господин Скаликакис. Струва ми се, че за обществото, за общественото мнение, протоколът Монреал, промените в климата, проблемите, свързани с емисиите, са абсолютно абстрактни неща, така че е, хората просто не могат да си представят за какво става дума. Е, държавите са онези, които могат да разгледат отблизо е, проблемите и последиците. Да започна ли от начало? Нещо не ме разбрахте ли? Чувате ли ме, господин професор? Добре, тогава продължавам моето изказване. Имам чувството, а и самата аз съм преподавател, Имам чувството, както казах, че за общественото мнение промените, от клим, промените в климата, протокалите от Мореал, от Канкун са неща абстрактни, сложни за разбиране. Ние, ние обаче носиме е, отговорност. Е, трудно е да накараме хората да променят навиците си. Трудно е да променят навиците си, защото те не разбират същността на проблема и не знаят по какъв начин биха могли да ги променят. Така че мисля, че основното, което трябва да направим е да приложим педагогически мерки, да обучиме, да възпитаме хора в къщи, в нашата улица, в нашия квартал, в нашата община и така крачка по крачка можем да допринесеме за общото благо. Това е единствения е, начин е, обществото да поеме своята отговорност. Защото той като децата, децата не, раз, не, не научават нещата от днес за утре. Трябва постепенно да работиме за изпълнението на общата цел. Е, Струва ми се, че като че ли не разполагаме с необходимия политически капацитет. Да, изследователите като че ли имат голям потенциал, те искат да постигнат велики научни цели, но на практика самия проблем, според мен, е, трябва да бъде раздробен на, на части, Азия, Япония, е, различните континенти. Всеки би могъл да работи по една част е, от решаването на проблема. И ако всеки отрасъл, ако всеки сектор поеме своята отговорност, е, ще бъдем конкурентоспособни. Тоест, вместо да търсиме едно единствено решение в рамките на международните форуми, трябва да има различни альтернативи за, за различните отрасли и в, от, от една страна ще имаме общите цели, които ще бъдат фиксирани от правителството, от държавите, а след това ще разпределиме тези проблеми и тези цели на различни групи, като всяка група ще е отговорна за решаването на този проблем. Примерно в областта на селското стопанство, местната политика и така нататък. Рихард Зейбър. Благодаря, господин председател. Уводните думи на професора са много-много интересни. Задавам си въпроса, защо а, обществеността не върви по пътя и в посоката, която вие очертахте. Струва ми се, че не, не би било особено трудно да се откажем от производството на веществата, които посочихте. Ако искаме наистина да, е, да се пребориме с е, промените в климата, целите ни са амбициозни и целта ни е до 2050 година да, да имаме едно безвъглеродно или нисковъглеродно общество. Това ще се наложи и поради е, липса или ограниченото количество ресурси, с които ще разполагаме. Но защо научната общност не върви по този по, по, по пътя не върви в насоката, кои, които, които участахте, В крайна сметка, е, явно е, цената, която трябва да се заплати, не е висока, а протокола от Мореал е на практика едно е, световно споразумение и то успешно. Защо тогава не, не можем да разширим е, обхвата на, на този договор, като включиме вътре точно тези климатични аспекти, които са от огромно значение за нас. Защо нито политиците, нито научните среди не желаят да участват и да върват по този път? Професор, úr az előadásának az elején в началото на изказването си не работи микрофона. Да, не. Sorry. Okay. Sorry. Господин професор, в началото на изказването си вие споменахте, че събитията в Япония ще доведат до отказването от енергийната енергетика в някои страни. Казахте също така, че трябва да намалиме емисиите на CO2, т.е. да изос... изоставиме да се откажеме от нашите АЕЦ. От същ... Същевременно Китай и други, и други страни се нуждаят от все повече и повече енергия. Така че как можем да решим този проблем? От една страна да използваме все по-малко гориво, горива като петрола и по какъв начин можем да компенсираме намаляването на едно гориво и каква ще бъде цената? И още един въпрос Правили ли сте изследвания на въздействието или последиците от у, растежа на а, демографския растеж върху климатичните промени. Разбира се, няма да навлизаме в, пром... в подробности сега, но е, можете ли да кажете какво е съотношението и каква е връзката между демографския растеж и климатичните промени. Крис Дейвис. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Във връзка с е, отклика на комисията, тук изглежда, че има един списък неща, които трябва да се направят, за да се случат нещата както трябва. Добре, имаме няколко въпроса. Очакваме вашите отговори. Да, по казаното от първия оратор, напълно съм съгласен с коментара, който направихте по въпроса за HFC-23. Това беше обратен стимул. Твърде много платихме за тези кредити и така стимулирахме забавянето на влизането, на прилагането на Монреалския протоколите, и то много HFC-та. Сега ще занимаваме с HCFC-тата. Така че продължаваме да осъществяваме натиск, намаляват тези съединения и ако се прилага Монреалския протокол, протокол те ще намалят още повече. Тук има обаче един въпрос. Колко от кредитите според, тях се, според вас се използват като офсет и колко от тях ще се извадят от системата? При Монреалския протокол се предполага кредитите да генерира кредити. Тоест, постепенно да има извеждане, постепенно извеждане от употреба. Това са едни въпроси, които са важни, защото възможността за използване на офсет може да намали е, скоростта, с която намаляваме въглеродния двуокис. Нещо, което стана ясно и в коментара на депутата от Испания. Всъщност проблемите с промените в климата се раздуват до такава степен, каза той, че може да се парализират някои действия, които биха били благотворни за климата. И за това, според мен, е добре да разделим а, а, цялостния проблем на промените в климата на множество различни области. Точно това прави Монреалския протокол. А, така се раздели При всички положения се раздели е, е, голямата кошница на химикалите, е, която съществуваше преди 23 години на малки части, по които може да се действа и смятам, че допълнителното разделяне на отделни сектори си струва. Защо международната общност все още не следва такава стратегия за изваждане на за използване на Монреалския протокол. На много места да се случва това. Например, в Микронезия, Маврици и много други островни държавни и Филипините също държави, които страдат вече от промените в климата. Те казват, трябват ни бързи решения за справяне с проблемите в климата. Не може да чакаме да се ратифицират, изключват и договарят договори трябва да се действа още днес. Така че тези държави настояват е, през северноамериканските държави, Канада, Штатите и Мексико, да е, предложат програма, нещо, което се подкрепи от е, европейците и от японците. Има много страни, които са решили да действат веднага и броят им нараства всеки ден. Така че мисля, че се движим в правилната посока и министър Ромеш в Индия също отбеляза значителен напредък наскоро и заяви, че няма никаква причина да не се изведат от употреба HFC-тата, е стига да има някакви други альтернативи, които да не са с твърде високи цени. Нещо, което е факт. И така, това е отговор на този въпрос. Сега, що се отнася до, отнася до моя коментар за атомната енергия, ще изграждаме атомни електроцентрали, така изглежда, но с известно забавяне с мерки за преоценка на сигурността, защото някои държави решават, че това не е най-добрият начин да се инвестират средствата. Е, няколко милиарда долара отиват в една, в една така, такава централа, а могат да се причинят щети за трилиони. Какво обаче можем да направим? А, там, където няма достъп до енергия. Работи се по альтернативни източници на енергия, по съхранение на енергия и трябва да продължим да работим в тази посока. Що се отнася до използването на изкопаемите горива, трябва да се вземе решение дали да има задължителни мерки за компенсиране на влиянието им върху климата, например, чрез улавяне. Да кажем, ако използваме а, биомаса, стабилна форма биомаса, в която да се съхрани въглерода и тя после да се погребе, това е един възможен вариант. Да не говорим, че след няколко десетки години още 3 милиарда души ще живеят на тази планета. Какво да правим с нарастващото население? Отговорите са два. Образование за и економически растеж. И по-конкретно образование за економически растеж, особено в развиващия се свят. И накрая последния елемент в списъка, който вие поискахте, господин Дейвис. Какви са конкретните мерки? Мисля, че първо най-важно е Европа да поеме лидерска роля. И Европа вече има морален авторитет по промените в климата, нещо, което е, не могат да кажат до себе си много други страни. Това е една стратегия, която Съединените щати вече следват и е, още от Роналд Рейган има добра подкрепа за Монреалския протокол, например. Говори се и за финансирането. Това е годината, в която страните, които са нетни платци, трябва да е, дадат средства е, за е, фонда, за многогодишния фонд. 500, 500 милиона за 3 години е обикновено сумата, която отива в този фонд, е, може да се е, окаже, че ще имаме нужда от още 50% и пак, е, пак няма да загубим пари, защото това ще доведе до изключително добри резултати по отношение на въглерода. И с какво друго могат да направят европейците? Ами, те също да правят конкретни предложения, нещо, което е правено и в миналото в Монреал. Благодаря, господин председател. Благодаря. Uh, uh, Искам да отворя на въпроса, разбира се, който зададе господин професора. Какво мисля за кредитите? Що се отнася до двустранните сделки? Никакви кредити. Купува се цялата работа, цялата и след това има 10-12% възвръщаемост на инвестицията. Това би бил най-ефикасният начин. Забравете кредитите. Това, което трябва да се направи е следното. Има ли нужда от инсинератор? Ще го направим. Ще платим до 2300 или там както се прецени за работата и 10% ще ви дадем а, върху това. И парите ще предоставим. Независимо от това, Филип Оуен от комисията за втори път се опитвам да му дам думата, ако иска да се изкаже в климатичната политика. Искате ли да се изкажете за минута-две? Um, Благодаря. Винаги съм готов. Това ми е мотото. Винаги готов. Clearly, um, we have been following the HFC debate very... Ние следим дебата за HFC по Монреалския протокол много отблизо. Най-вероятно знаете, че последното заседание на страните в Банкок през ноември поехме като лидери определени инициатива, Бяхме много проактивни в подкрепата си е, за, предло... от... за предложението Северна Америка, както и за Микронезия, за да спрат те е, постепенно да използват ХФЦ следващите 20 на години е, беше изключително сложна дискусията, това е несъмнено и от Бразилия, от Индия, от Китай идваше голям натиск. И в крайна сметка имаше много малък напредък по този въпрос. Но от друга страна, както казахте, вие имаше една декларация, която беше подписана от 91 страни, присъстващи на заседанието, 27 държави членки плюс Европейския съюз. Значи това беше отлично участие от нас. Сред тези 91 страни, които подписаха декларацията. От тук на какво? В Канкун индийския министр каза, че ще има въркшопи с европейски, с САЩ и други в Дели. И ние ще сме в контакт с министъра, за да видим дали това ще бъде инициатива от същия характер. Очакваме обратна връзка по този въпрос. освен това, ще има работна група, която ще подготви застанието на страните през август, а те ще се срещнат през ноември а, тази година по протокола от Мореал. И всъщност чакаме да видим какво ще се случи. Ще има ли ново предложение за намаляване на производството на ХФЦ от различните страни? Благодаря. Just a quick follow-up question. Um, did I hear that right, that we're waiting upon... А, е, значи, какво чакаме? Чакаме да видим какво ще се случи, ама защо не поемем ние инициативата? Защо не поемаме инициативата, колега? Чакам да отговорите. Има паралелен процес, е, който е свързан с регламентите за различни газове. Е, имаме различни изследвания И след като свърши тази работа, тази инициатива, ще видим какви политики могат да се изработят. Ние не можем предварително да видим какъв ще бъде крайният резултат на дебатите. Така изглеждат нещата по-настоящем. Ма това е друга тема. Да, разбира се, нека да видим собствените си регламенти, но що се отнася до Мореанския протокол, защо ние не поемем някаква инициатива, не предложим на другите страни нещо? В крайна сметка, първо разглеждаме какво се случва в самия Европейския съюз. Разбира се, че разглеждаме и това, което се случва в международен план, но приоритетите ни в момента са да видим какви са нашите разпоредби за тези газове и да видим какво искат заинтересованите страни в Европейския съюз, да видим какво се случва и да видим оттам насетне какви политики ще бъдат подходящи. Like for... Аз искам да кажа още нещо за протокола. Когато има нещо, което струва 4-5 цента, пък дори 20 цента, а ние плащаме 14, трябва по-бързо да действаме и по... И наистина да настояваме да се действа стъпка по стъпка. Особено когато комисаря искаше много бързо по е, е, старателно да се действа по е, HFC23, комисарката заяви, че иска да се работи, така че много старателно трябва да се действа. Step up our... Мисля, че трябва да засилим инициативите си, действията си не само за да опазим планетата, ами да спестим и пари. Okay, I think that was worthwhile dealing... Добре, беше много интересно да се занимаем с този въпрос. Искам да благодаря на професор Цалке за това, че дойде при нас. Обеден съм, че дебатът ще продължи ще раздадем вашия анализ на останалите колеги в парламента. Надяваме се да има напредък за намаляване на тези емисии, които всъщност уронват нашия климат. Всичко най-хубаво. Благодарим на том Спенсър за това, че доведе при нас професор Зелке. Успех! И така, стигаме до точка 32. Превозни средства извън употреба. E а, не, обърках се, казва председателя. На 31 сме прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда в държавите членки. Good. Европейската комисия е представена а, тук от колега по отношение на въпрос на господин Зебер за регламента РИЧ. Давам думата на Европейската комисия. Рихард Зибер зададе въпрос по този въпрос. Благодаря председателю, оказвам се Шумаген и съм ръководител на звеното, което се занимава с химикали в Генерална дирекция околна среда. Три въпроса ни зададе вашия колега, така че ще се опитам да отговоря и на трите. The... И така, първият е свързан с това какво се случва с прилагането на РИЧ. Един въпрос, по който мога да говоря няколко часа. Обаче, ако искам а, сега, бих могла и да посоча някои основни моменти. Първият е свързан с а, първия срок беше 30 декември, първи срок за регистрация краен срок. Имахме 24 675 досиета за регистрация от агенцията. Агенцията сега е, всъщност е провела своята проверка а, за изрядност и установихме, че една голяма част от тях са готови. Имаме 4500 случая, по които е необходима допълнителна информация. Тази, този крайен срок за регистрация всъщност беше първия кръглен камък за прилагането на директивата РИЧ, но това е само началото на един процес, защото има други два крайни срока, които идват. Един е 2013 година и един е през 2018 година за химикали, които се произвеждат и кадри се внасят в по-малки обеми и е много важно да видим какви са полките от първия етап на регистрацията, за да видим какво може да направим, за да има по-гладък процес на регистрация в бъдеще. Самата регистрация е ключов елемент от РИЧ, но само един от елементите. Както виждате, имаме също така оценка и така нататък, за да бъде пълна системата за оценка на риска. Що се отнася до оценката? Има два вида оценка. Оценка на досието за самата по същина. То се прави от агенцията. Това означава, че агенцията проверява дали досието отговаря на всички изисквания, а, които са записани в РИЧ. Това е един процес, който започна. И за да ви кажа какво се случва, мога да кажа, че през 2010 година 100 51 досията бяха разгледани, 36% бяха абсолютно изрядно и имаше други случаи, в които има изисквания с допълнителна информация от регистриращия се. А, трябва да ви кажа, че това са първите регистрации, така че хората все още се учат а, и не може от тук да съдим, че нещата не върват добре. Сега е оценка по същество по РИЧ. Това се прави от агенцията в координация с компетентния орган от държавата членка. Това се прави, за да се изяснят някакви евентуални рискове или подозрения за рискове за човешкото здраве. Изискваме допълнителна информация от промишлеността. Сега всъщност се избират вещества, които трябва да влязат в планове за действие и за тази цел, този план за действие ще бъде прият през феврари 2012 година. Що се отнася до системата за авторизация, комисията наскоро прие едно решение да се включат първите 6 химикала, които са изброени и подлежат на авторизация. И сега всъщност следваме препоръка от ЕКА от декември 2010 да включим още 8 химикала от настоящия списък на, на препарати, извинете, на вещества, които трябва да бъдат авторизирани. 46 са веществата, които ни притесняват по-настоящем. Те са в списъка и миналата година Европейската комисия каза, че ще работи с държавите членки, за да включи още 90 вещества в списъка до 2012 година и след това да види кои други могат да бъдат включени до 2020 година, което означава, че още работа има, което ни предстои. А, сега такът публични консултации, които започнаха от агенцията за включването на допълнителни 7 вещества е, и ще имаме още публични консултации през август. Що се отнася до ограниченията, спори, че Европейската комисия предложи две предложения за ограничени или рестрикции, които се основават на процеси за оценка на риска, които са направени по предходното законодателство. Те са свързани с кадми и още едно вещество. Те по-настоящем са при вас. Европейския парламент ги разглежда. Освен това, възнамеряваме също така едно изменение да направим към АНЕК 17, т.е. списъка с ограниченията и там да се забраня и продажбата на карценогени, мутагени и други такива вещества на широката общественост. CMR е вещества. И това всъщност е, що се отнася до прилагането на РИЧ. След това господин Зебер също така попита дали е възм... нужно да се прави ревизия на този регламент. И сега искам да посоча, че регламента РИЧ предвижда различни видове прегледи, които трябва да бъдат провеждани и те ще ни дадат е, една основа за решение за това дали искаме да се преразгледа регламента или не. По РИЧ е, имаме до 1 юни следващата година три прегледа да се направят, до 2012 година юни, т.е. на Агенцията за химикалите е един преглед на изискванията за данни, свързани с регистрация на вещества, които се произвеждат или внасят от 1 до 10 тона само. И след това има и преглед на приложното поле на РИЧ, където се търсят и пропуски, както и дублиране с други законодателни инструменти. И това е доста голяма задача, защото става дума за 160 законодателни акта, които трябва да бъдат прегледани. Освен това, трябва да публикуваме до същия крайен срок, т.е. до юни 2012 година, един общ доклад за това как работи РИЧ колко средства са били отделени за альтернативни тестови методи и да включим в този доклад също така информация, подадена от държавите членки и ЕКА по отношение на техните доклади за работата на регламента РИЧ и опита, който те са натрупали по въпроса. Така че това се предвижда в законодателството, обаче решихме, че ще ще се направи през 2012 година един общ преглед, който е доста по-голям и няма да отговорим само на тези изисквания, които току-що изброих за отчетност и за правене на преглед, а и смятаме също да излезем с един доклад за първите полуки, които сме извлекли от прилагането на РИЧ, като особено се съсредоточим върху административната тежест, както и разходите по прилагането на регламента. Всичко това като пакет трябва да излезе до 1 юни 2012 година. И за този процес ние също така сме направили някои тематични проучвания, които започнаха. Те трябва да ни дадат допълнителна информация, върху която да се позовем. И когато съберем цялата информация, то тогава вече трябва да я анализираме и да видим дали на базата на това ще е необходим преработка на регламента. Тогава също не бива да се забравя, че ще сме близо до втория срок за регистрация и ще видим какво ще е въздействието, ако тогава точно се направи преработка. И накрая имаше един въпрос за това дали трябва да се разшири РИЧ. Много често ни се задава този въпрос. В този контекст има два въпроса, които трябва да бъдат споменати. Един е за наноматериалите а другия за коктейлния ефект на химикалите. За наноматериалите Европейския парламент всъщност поиска от Европейската комисия да направи отново преглед на съществуващото законодателство в Съюза и тази година те излезе с преглед, доклад, това тече. Първият преглед бе направен и според вас той беше малко повърхностен, искахте по-задълбочен такъв, така че точно това се занимаваме по-настоящем. И този преглед трябва да ни даде необходимите елементи, за да видим дали а, смятаме РИЧ за достатъчно добре формулиран като инструмент, за да се справи с предизвикателствата на наноматериалите. Що се отнася до коктейлния ефект, говорим за излагането на множествени химикали от различни източници, от различни, по различни пътища. Обикновено това е ситуацията, защото един човек рядко изложен само един на един химикал. Тук съветът през декември 2009 година поиска да излезем с един доклад, в който се оценява въздействието на коктейлния ефект и до каква степен общностното законодателство покрива този въпрос. Поръчали сме проучване, то в момента на етап обществени консултации и през 2012 година ще предоставим информацията от това проучване, което ще ни даде основа за по-нататъчни е, мерки в тази област. Благодаря. Господин Зебер, искате ли да направите въпрос? Не, аз бих искал да задам въпрос като член на комисията. Когато приехме РИЧ, една от оценките представена от е, комисията и от много представители на промишлеността беше, че това може да доведе до премахването на 2 до 4 хиляди от най-опасните химикали от нашата заобикаляща среда за няколко години. А сега говорим за други цифри. Много на опасни вещества са изключени, някои търсят, може още да са в процес на авторизация. Въпросът е, тук говоря за опасни вещества, разбираш се, въпрос е колко остават неотчетени. Um, we did find, of course... Не мога да ви отговоря в този момент. Правилно посочихте, че има разлика между броя вещества, които очаквахме, че ще бъдат регистрирани до първия регистрационен срок – т.е. там бяха включени опасните вещества и действително регистрираните. Когато започнахме да анализираме всичко това заедно с агенцията, установихме, че този феномен може да се обясни с няколко причини. Първо, фирмите чрез обмена на информация за химическите вещества много често установяваха, че вещества, които смятат за различни, е всъщност да са едно и също вещество, което, което се продава под различни имена. Втория, второто обяснение е, че е, методите за изчисление е, на веществата по стари, старото законодателство и по РИЧ бяха съвсем различни. Е, смяташе се, че едно вещество надхвърля прага от 100 000 тона, ако в една година се произвежда или внася в количества над 100 000 тона. А пък сегашното изчисление е по средното количество от последните 3 години. И ако средното годишно количество е над 100 хиляди, тогава се е, категоризира по този начин съответното вещество. Т.е. и от тук имаме отклонение в цифрите и на трето място е пазар на химически продукти е изключително дина, динамичен, цикличен. Има продукти, които излизат на пазар, след няколко години изчезват, може би поради хими, е, търговски съображения или поради това, че се предлагат нови, по-добри продукти, а не непременно заради рич. И също така на четвърто място в промишлеността заявява, че някои от вещества са били замесени от альтернативни вещества или пък а, а, е имало случаи, когато пазарите не са били толкова а, важни е, за тях, че да се подават документи за регистрация, така че продуктите са оттеглени и за това имаме разлика в броя. Все още нямаме обаче реална представа колко вещества ще бъдат регистрирани. Председателят, добре, има ли някой да направи коментари? Не. В такъв случай преминаваме към следващия въпрос. Биоразнообразието. Въпрос зададен от колегата Билиан и мисля, че госпожа Кадеши от комисията може да отговори на този въпрос. I think it is a mister, in fact. Yeah, it's a mister. It's uh, Jon Kodesko, I'm um, uh, the head of unit. Uh, the... Ah, some ръководител на една от правните служба. Що се отнася до въпросите свързани с биологичното разнообразие? Европейския съюз си поставя амбициозни цели за възстановяване на местообитанията и хабитатите на дивите птици до 2020 година. Положението е критично стратегията, която ще предложи мерките за постигане на целите до 2020 година, отчита това. Независимо е, отчетения напредък в рамките на Натура 2000, 26 000 местообитания, които покриват 80% от територията, но трябва все още да се положат много условия, особено, що се отнася до морската среда. За това комисията работи в тясно сътрудничество с държавите членки. Предприемате, предприемаме правни действия там, където е необходимо. Става въпрос за правилното управление и възстановяването на местообитанията и необходимостта от държавите членки да вземе съответните мерки. Комисията смята, че това може да стане чрез развитие на планове за управление, наблюдение на териториите обхванати в Натура 2000. Комисията ще сподели, спомогне за разпространение на добрите практики, е, засилване и укрепване на трансграничното сътрудничество и съвместни действия за възстановяване на е, местообитанията. Всичко това а, с подкрепено от съответните средства и инвестиции. Е, комисията ще излезе с съобщение за финансиране на Натура 2000 в течение на годината, е, в което ще се направи една оценка на необходимите средства и ще се предложи интегриран подход за е, финансирането на Натура 2000 в следващата финансова рамка. Предвид а, економическата криза, финансирането на тези програми представлява една едно предизвикателство, затова е необходимо да имаме по-стратегически подход към Натура 2000 от страна държавите членки. Комисията ще продължи <coughs> да наблюдава и бди за правилното прилагане на законодателството в по проектите, свързани с Натура 2000 и член 6 от директивата за местообитанията. Работиме с отделните отрасли за прилагането на отделните директиви и създаване, създаване на насоки за различните типове промишленост, подобни насоки ще бъдат изработени за промишлеността, свързано с развитието на пристанищата, речния транспорт, аквакултурата и така нататък. Когато има нарушения, комисията ще предприема съответните правни действия. особено когато става дума за нарушения на директивите за опазване на естествените местообитания и за опазване на дивите птици. Благодаря ви. Някой иска ли да зададе въп... допълнителен въпрос? Благодаря ви. Така че минаваме към следващия въпрос, зададен от Крис Дейвис, неприлагане на директивата за опазване на естествените местообитания. Thank you. This, um, uh, this is an благодаря ви. Това е нарушение от страна на България. Uh, from a more general... И тук от по-обща гледна точка въпросът е дали конкретни случаи трябва да получат е, обяснителни причини. Обменихме много информация с властите в България и се е, разгледа необходимостта да се анализира новата информация. Говореше се е, за пълнотата на българската мрежа е, на места, класифицирани под директивата за мъщобитанията и птиците. Директива 811-2010 от миналата година за разширяването на част от мрежата Натура 2000 в България, където има три нови територии и териториите на други 20 резервата са разширени. Е, за един резерват територията е намалена. В резултат на това решение територия на над 47 000 хектара или 0,4% от територията на България са добавени към мрежата на Тура 2000 в България, в която вече попадаха 34% от българската земна от територията на България, т.е. вторият по големина процент в Европейския съюз. А, това е а, важен въпрос. Обсъжда се е, полуостров Калиакра. Има различни а, противоречиви данни, които се предоставят от българските власти за полуостров Калиакра. Там се изисква защита на птиците. Благодаря. Chris, do you want to Разговарях с комисаря по обед и мисля, че беше казано, че в Словения 37% от територията е покрита от Натура 2000, така че България е явно втора след Словения. Знам, че това е значителна пропорция, но колко значение има какъв процент от земята е покрита от Натура 2000, ако всъщност не са изпълнени изискванията на, за Натура 2000. Ето това е един случай, който ще провери дали действително се работи както трябва. Знам, че за правителството е много скъпо всичко това. но мисля, че е ясно, че има нарушения на изискванията за Натура 2000. И така, има ли комисията достатъчно кораж да се захване с този въпрос, да издаде обосновано а, становище и да осъди България в Европейския съд? Или ще останат а, а, тези неща така с години и протестиращите в България активисти ще, властите ще се надяват да, да, един ден да се просто да си отидат. Комисията, да. А, кораж имаме, но ние сме длъжни да предоставим доказателствата пред Европейския съд. И ако ще се води дело, трябва действително да наберем доста доказателства. Получихме много информация, не само от оплат от жълбоподателите но от българското правителство. Трябва да генерализираме много подробно, е, но въпросът е доста конфликтен. И така в резултат от този въпрос а, не, няма да забавим действията, не се опитваме да ги забавим. А, директивата трябва да се спазва и от България. Тук говорим за, дори за равно третиране на всички държави членки от страна на комисията. Те са равнопоставени. От друга страна, в този тип случаи никога не е лесно, защото, както вие споменахте, тук става дума и за финансиране. Не се опитваме да се измъкнем, да помогнем на България да се измъкне. Опитваме се да намерим най-доброто решение, което тези е, ще позволи тези разпоредби да се спазват и е, на Калиакра. Извинявам се, господин председател. Е, ще ми позволите ли още един допълнителен въпрос? Разбирам, че нарушенията с неадекватното определяне на територията и нарушаването на екосистемата на Калиакра вече са, са от преди три години. Знам, че трябва да се направи оценка, знам, че трябва да се изслушат властите, ама какво се прави? Три години вече са минали. Има а, подадена жалба, има обвинение за неспазване на разпоредбите. Ако беше в Великобритания, честно казано, аз лично можех да отида там и за един уикенд да погледна и да разбера дали има нарушение а моето правителство сигурно нямаше толкова бързо да ми отговори, значи трябваше да ги тормозя известно време, 6 месеца да кажем, докато ми дадат някакъв отговор, защо цели 3 години се бавим. И после ще чакаме още 3 години и после още 3, до кога? Нашата цел е да решим този проблем, както казах. Задачата ни е действително да осигурим прилагане на разпоредбите в България, така както се прилагат и в Великобритания. Но не е толкова лесно. Uh, Има толкова много въз... вятърни генератори на Калиакра, толкова много различни парцели. Трудно е да се е, разбере как да се чете противоречивата информация. Е, много е, информация разпредел... Е, разменихме. Последната информация, получена от българското правителство, дойде при нас през декември. Работим по нейния анализ. Имаме още една среща в България и през април ще отидем и на място, за да видим какво се случва. Ясно е, че Цялата информация трябва да се вземе предвид. Uh, трябва да се вземат предвид всички малки подробности. Е, освен това, да, вярно, че има ситуации, в които има притеснение, че може, притеснение, че може да има нарушение, после се оказва, е, е, че всъщност нарушение няма, е, като властите обяснят за какво става дума. Така че за това говоря. Крис Дейвис. Има няколко юристи, които работят ам, без заплащане. Аз мисля, че вие току-що им дадохте отлични, ам, отличен повод да осъдят българските власти и да спечеля доста пари. просто не мога да повярвам, че тези нарушения продължават и нищо рано не се прави. Вие дори не давате краен срок. Няма никаква гаранция. Поне кажете се, три месеца се връщаме тук, за да ви информираме какво сме направили. Готов ли сте Добре, нека да бъдем по-щедри. Готов ли сте да кажете, че след 6 месеца комисията ще обясни какво е било направено по този въпрос? Дали въпросът е, е нарушението е било е, преустановено или е, е комисията е издала обосновано становище? комисията. Готови сме да предоставим възм... толкова информация, сколкото разполагаме след 6 месеца. Но в момента не можем да поемам ангажимент да... за това дали ще преминем към следващата крачка или ще се закрие този случай. Както ви казах, случаят е изключително сложен и трябва да вземем предвид изключително много информация. Що се отнася за допълнителните стъпки пред Европейския съд, не мисля, че е много просто. Не може просто е така един адвокат да отиде в съда. Е, Крис Дейвис. Господин председател, тогава подавам друг устен въпрос, за да поканим комисията да се върне да говори по тази тема на друго заседание. Знам, че на комисията не е лесно, сигурно и на българското правителство не му е лесно, съчувствам им, но ако е, става дума за Натура 2000, трябва да има предвид, че не е навсякъде е лесно да се прилагат нейните изисквания, но това трябва да се случва. Председателя. Благодаря. Добре е, че вече Получихме обещание от страна на комисията за това, че комисията ще е, се върне след 6 месеца с обяснение. Следващия въпрос. Масива Хоелва. Въпрос зададен от Сато Хаси за а, е, масивно изхвърляне на отпадъци. Well, um... Първият въпрос е свързан с обосновано становище срещу Испания през март миналата година. Бяхме в Хуелва, където една компания Фертеберия беше изляла 2 тона и 2,5 милиона тона фосфогипсови отпадъци в мочурището не се спазваха разпоредбите на няколко важни, важни директиви, свързани с, складирането на отпадъци. Не знам дали в разрешението на а, фирм, което бе отпусна, които са били отпуснати на това предприятие, са били записани е, всички изисквания, които Фертиберия е трябвало да спазва за опазване на околната среда. Спания докладва мерките, които са били взети, включително и на научни и технически оценки на територията, проектите, които се предвиждат за подобряване на нещата. Бяха направени по, положи, бяха взети положителни мерки, включително и следствие на решение на Национален съд е било създадено депо за отпадъци. Испания е направила анализ на фосфогиптовите отпадъците и резултатите от анализа е, че те това не са токсични и опасни отпадъци. Въпреки това водните площи трябва да бъдат пречистени в бъдеще и тогава ще бъдем свидетели на спад на замърсаването. Радиологичния риск е твърде ограничен. Анализа на, химически, на химическите вещества е, е а, ще бъдат предоставени в а, а, следващия тримесечен доклад. Първите резултати фигурираха в доклада, който бе предоставен през а, февруари. С Испания също така е направила оценка на економическите и социални ефекти от закриване на площадката, както и създаването на сметище с сума от а, няколко милиона евро. Смята се, че това не е добро а, решение. Пилотен проект за пречистване на територията Б и създаден през 2010 година. Като обещанието на от испанската страна е проблема да бъде разрешен до 2015 година трябва да се работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни за решаване на проблема и да се, при, да се приложат на практика препоръките от мисията които са били изработени от мисията на Европейския парламент на място и, както казах, проблема ще бъде разрешен до 2015 година, според обещанията на Испания а, през октомври миналата година бе закрита и петиция по този случай, петиция, която беше разгледана в Комисията по петициите на Европейския парламент. Следващия проблем, свързан с европейските екологични проверки, въпрос зададен от Сато Хаси. комисията е, признава необходимостта от екологичните проверки за правилното прилагане на екологичното законодателство в Европейския съюз. Различни проверки са направени в е, държавите членки. Въпреки това трябва да споменеме, че правната рамка за екологичните проверки бе усъвършенствана през последните години на основата на препоръките, прияти през 2001 година и различни отраслови разпоредби, прияти в последствие. Отрасловите отрасловите екологични проверки ще позволят да се направят по проверки. Съдължителните проверки се правят по силата на две директиви, тази за улавяне на въглеворода и директивата за промишлените емисии. Комисията се сътрудничи тясно с националните инспекторати за извършването на тези екологични проверки. По този начин се получава синергия при извършване на действията. Преди няколко години създадахме европейска мрежа Impel за извършване на подобни проверки. Комисиите и националните инспекторати, които участват в тази а, мрежа, организират съвместни мероприятия, като семинара, проведен миналата година за усъвършенстване ефективността на екологичните проверки и превенцията на промишленото замърсяване. Импел продължава да е, да е и ще бъде инструмент за партньорство в тази област. Независимо от всичко това, независимо от законодателството, препоръките и сътрудничеството с националните инспекторати. Качеството на екологичните проверки е варира от стена във всяка отделна страна. През последните години все още бяха констатирани нарушения в много страни в различни области, включително в процеса на разследване, налагане на наказания, глоби и така нататък. И не се изпълняват целите, залегнали в съответното законодателство. законодателата законодателната рамка в момента се преразглежда от комисията предвид необходимостта за укрепване на цялата система за провеждане на инспекции. Или ще се направят преразглеждане на препоръките за фиксиране на минималните критерии, приемане на хоризонтална директива, развитие на насоки за провеждане на екологични проверки в отделните отрасли, в отделните области. Също така има и евентуално предложение за изработване на нова директива за опасните отпадъци и но всичко това ще бъде включено и подробно разглеждане в становището, което в момента се обсъжда от комисията и което ще бъде прието до края на годината за усъвършенстване на мерките на европейско равнище и в отделните държави членки. Благодаря ви. Благодаря. Има ли допълнителни въпроси? Е, не, че последваш въпрос. Чисто и просто съм съгласен с казаното от колегата, но не мисля, че на тази арена може да се даде подходящ отговор, тъй като въпросът е повече политически, отколкото е свързан с нарушение. Представителя на комисията говори за препоръката, свързана с минимален брой а, инспекции за околната среда. Когато тази препоръка 99 или 2000 дойде комисията каза, че това трябва да се превърне в директива. И в крайна сметка си остана препоръка, не стана директива. Смятам, че комисията трябва да се върне на този въпрос. Ние наистина имаме нужда от минимални такива инспекции. Thank you very much to the Commission. And uh, we have a few more questions, actually. Още няколко въпроса имаме, тъй като ги няма депутатите. Е, друг път ще се получат отговорите, което пък означава, че преминаваме към следващата точка от дневния ред, която е свързана с превозни средства извън употреба. И за това отговаря Крис Дейвис. Ако нямаш нищо против Крис, предлагам да дам думата на комисията. Имаме представител на комисията. Имате думата. Thank you, Mr. Chairman. My name is Julio García Казвам се Бургес Хедо и съм ръководител на звеното за управление на отпадъците в Генерална дирекция опазване на околната среда. Сигурно си спомняте, че доскоро правех това, което колегата Кодеско прави днес като ръководител на едно от правните звена в Генерална дирекция околна среда. На първо място бих искал да заявя, че ние при подкрепата на парламента е, за директивата за превозни средства извън употреба и съответното проучване за такива превозни средства и препоръките на държавите членки за по-нататъчен успех са изключително важни. Тази директива всъщност е, се оказа успешна в много сфери, защото е, тя доведе до намаляване на изоставените е, коли, създаването на една мрежа за събиране, както и съоръжение за третиране на превозни средства извън употреба. По този начин се намаляват опасните вещества в тези автомобили и е важно да се подбрие екодизайна на автомобилите с цел те да бъдат рециклирани. Както бе потвърдено в изследването на парламента, все още има проблеми, свързани с прилагането. вече сме обсъждали тези проблеми миналата година с вашата комисия, когато имаше един годишен въпрос, който се задава от господин Крис Дейвис. Be... Проблемите, свързани с прилагането, трябва да бъдат прила... задавани, за да сме сигурни, че Европа излича максимална полза от тази директива и положението не е напълно удовлетворително, трябва да призная. Основният проблем, който се идентифицира от Европейския парламент, както и от комисията, е свързан с разминаването между броя на тези с превозни средства в държавите членки и броя на сертификатите за разрушение, за унищожаване, извинете, издавани от националните власти. Това означава, че има все още МПС-та, които не са отчетени и не се знае къде са. Този проблем е частично свързан с слабия надзор на регистрацията в държавите членки и експорта на МПС извън употреба, които биват маскирани или дегизирани като коли втора употреба в а, трети страни. Е 2008, чисто като статистически данни, а, трябва да бъде подадена от държавите членки а, и тогава ще се види има ли подобряване на работата на същите тези държави членки. Не сме завършили своя анализ анализът на новите данни, които бяха подадени от държавите членки. За съжаление обаче, предварителният анализ, който бе проведен, показва, че напредъкът е прекалено бавен. Все още има известна част от МПС-тата, които не се знае къде са. Това са автомобили, които не са били рециклирани в съоръжения, които да са лицензирани по директивата за превозни средства извън употреба или пък които а, да са били изнесени в а, други страни по законен път. Предприели сме редица стъпки, за да се занимаем с този проблем. На първо място Европейската комисия има надзор върху националното законодателство и многократно започва процедури за нарушение срещу държави членки по отношение на транспонирането на тази директива. По-настоящем има още 9 такива случая и в част от тях основният проблем е транспонирането на разпоредбите на директивата, свързани с регистрирането на автомобилите и сертификатите за унищожаване. В е, рамките на е, що, що се отнася до лошото транспониране, сме провели двустранни контакти с а, е, държавите членки и има инициативи на, държав... на Европейската комисия, които бяха успешни. Например, що се отнася до Обединеното кралство, системата на регистрация на автомобили бе променена за да може тя да отговаря на разпоредбите на директивата за превозни средства извън употреба. Миналата година, освен това, ние се ангажирахме е, да подобрим качеството на статистиката за МПС извън употреба. И излязохме с общи указания за отчетност през април. По тях е, държавите членки трябва да се отчитат за а, такива МПС на националния пазар, като предоставят конкретни цифри, свързани с регистрираните автомобили, броя на изнесени, използвани автомобили и броя на рециклираните автомобили а, на авторизирани места. Това ще ни даде една възможност за първи път, едни надежни цифри за регистрираните и дерегистрирани автомобили, които не са докладвани като МПС извън употреба, ще видим как да подобрим ситуацията. Освен това разглеждаме възможността да изменим едно решение, което е свързано с методологията за отчетност, така че тя наистина е по-добре да отразява това, което се случва с тези автомобили. Що се отнася до износа на МПС извън употреба, както казах по-рано, това е един от основните проблеми, които трябва да бъдат решени. Ние всъщност в момента изготвяме такива указания за преноса на такива МПС, които да бъдат изготвени заедно с националните инспекторати за превоз. Идеята е да се предотврати експорта на такива МПС, т.е да не бъдат изнасяни те в трети страни, като автомобили втора употреба. Включваме конкретни разпоредби в тези указания, за да може наистина да се постигне тази цел. Освен това, ние подготвяме и едно законодателно предложение, за да се подсилят изискванията за инспекции в държавите членки по регламента за превоз на отпадъци. Всичко това би трябвало да подпомогне подобряването на ситуацията. Не може, разбира се, да се изключи а, преработка на тази директива в светлината на случилото се, но смятаме, че за сега е необходимо просто тя по-добре да бъде прилагана. За съжаление, възможностите за мониторинг на изпълнение на тази директива на ниво Европейски съюз са ограничени и поради тази причина ние по-настоящем обмисляме варианти, които са свързани с агенция за отпадъците, която да бъде създадена, за да може законодателството за отпадъците да бъде прилагано по-добре. И накрая, председателю, по-доброто прилагане на тази директива е изключително важно за постигането на нашите цели, свързани с ефикасност на ресурсите и опазване на околната среда. Приветстваме подкрепата на Европейския парламент, който също иска да има ефикасна приложимост на това законодателство, както и други видове законодателство, и това да бъде един от приоритетите на различни държави членки. Благодаря. Крис, имаш ли допълнителни въпроси? Да, благодаря, господин председателю. Малко история искам да цитирам. Това е една от първите директиви, с които се занимавах, макар и така неподробно. Господин Форенц през 86-та година, преди дори да стана депутат, но си спомням 2000-та, като се гласува. И тогава си мислех, че това е отлично законодателство по принцип. Едно законодателство, което се занимава с 14-те милиона автомобили, които се унищожават всяка година и се насърчава да бъдат рециклирани до по-голяма степен, да има екодизайн, както каза представителя на комисията. И понеже това е европейска мярка, по този начин производителите, както заплашваха тогава, не могат да кажат, ми хубаво, ние тогава ще произвеждаме другаде, ако вие ще въведете това законодателство, защото има при нас все пак отговорност на производителите. Интересното е, че те много се безпокояха за това, че производителите ще носи отговорност, но изведнъж се оказа, че това няма никакво значение. доколкото виждам, никакви проблеми не са имали с това законодателство, макар че тогава те казаха, това ще унищожи и нашата автомобилна индустрия, ма те винаги казват такива неща все пак. И така, както каза представителя на Европейската комисия, не е напълно удовлетворително положението и а, парламента излезе с този анализ, който показвам в момента. Там има препоръки и се радвам, че Европейската комисия го е разгледала. Един от проблемите обаче е, че милиони автомобили липсват, изчезват по статистиката. Не знам къде отиват. Част от тях биват изнасени в чужбина, но не всички. Няколко милиона автомобили всяка година не следват съответния път, който очакваме от тях да следват. But many of these cars are... Може би биват изнасени на голямата част от тях, като че ли са някакви стари таратайки, Тоест, трябва наистина да отидат а, някъде, къде да бъдат унищожени, а не да бъдат карани по пътищата. А, що се отнася до другите въпроси? Този, който засегна комисията, е свързан с лошото транспониране от различни държави членки. И транспонирането а, става явно по различни начини. Благодаря на комисията за това, че в крайна сметка успяхме да затворим една празнина в законодателството в Великобритания, защото то беше абсолютно скудоумно години наред. А, така го бяха транспонирали, че излизаше, че около милион коли а, годишно хората си ги разглобяваха в задния двор и някъде си ги криеха. Така излизаше поне статистиката, но затворихме тази празнина и така, проблемите. Първо, лошо транспониране. На второ място. Това, че данните много често се събират по различни начини, т.е. статистиката не е сравнима. На трето място, този проблем, който е свързан с незаконния износ и превоз на автомобили. На четвърто място, едно основно законодателство не е само а, рециклиране, а премахване на замърсителите, т.е. да направим така, че отпадъците от колите не отиват в реките ни. И тук се връщаме на степента, до която имаме тези минимални инспекции за околната среда. И си мисля, че в много държави членки изобщо не знаем какво се случва изцяло и вероятно положението е лошо в някои държави. Сега не знаем, тъй като нямаме представа. Не го следим. И освен това не знам какво става и по отношение на мониторинга свързан с рециклирането. Дали постигаме целите за рециклиране или не. Най-вероятно знаем там, където има доказателства и там може да се излезе с конкретни цифри, но има толкова липсващи автомобили, МПС-та, че изобщо доказателствата не покриват всичко. Един въпрос към комисията, е свързан с данъците. Има ли някакви препоръки в указанията ви? Колкото разбирам, има държави, в които човек си плаща пътен данък или някакъв друг данък за МПС-то, докато не дадеш доказателства или има някакъв сертификат за унищожение. Това изглежда отличен способ да принудите собственика на колата наистина да докаже и да се освободи по колата си по един законен път. Има указания, които се подготвят чудесно, отлично, правите срещи, за да накарате държавите членки да го изпазват, но вие заявихте пред нас, че искате парламента да продължи да оказва натиск. Ние много бихме искали това да стане. Вече 10 години законодателството е се ползва. Има, разбира се, неточни неща в него. Ако е възможно и преработка, може да му се направи, защото споразумение за преработка не е много вероятно, години могат да минат, но кажете какво друго да направим, за да окажем натиск върху Европейската комисия. А, не, не, едва ли и не. Все едно да карам някой да се самозастреля. А, не. Или направо да си оплете бесилото. А, да. Как да продължим да оказваме натиск? Допълнителен въпрос. Ähm, благодаря много за това изследване. Предвид броя на закони и актове, за отпадъците, които сме приели в Европейския съюз, директивата за средствата извън употреба е на практика тази, която е, се прилага най-успешно. Вероятно има проблеми с скрапа, с малко трафик на скрап, с изчезнали превозни средства, но мисля, че проблемите биха могли да се решат в рамките на тази директива. Вследствие влизането в сила на тази директива вече не се използват тежки метали. Разбира се, има още проблеми, свързани с уловото, с двигатели, с акумулаторите. но не считам, че трябва да се преразглежда, изменя и допълва тези законодателни актове за практическото решаване на проблемите. Изследването, което ни предоставихте, което успях да прегледам, макар и набързо, то казват, че друг вид отпадъци създават много повече проблеми за замърсяване на околната среда, например електронните отпадъци. Благодаря ви, смятаме, че притежаваме и разполагаме с отлично законодателство в, този, в тази област. Разбира се, има някои проблеми с прилагането. В някои държави членки нещата върват отлично, в други малко по-добре. Просто, може би, трябва да се наблегне и се настои пред тези държави членки да въведат някакъв данък или такса. И по този начин няма да наказваме онези, които правилно прилагат законодателните актове. Благодаря много. Как да ни помогне Европейския парламент? Еми, Струва ми се, че изследването, което вие изработихте, документите, които изработихте, бяха изредно полезни за Европейската комисия. Виждате, че в а, някои елементи бяха така малко неочаквани, но при всички случаи е, вие ни помогнахте за е, привличане вниманието на широката общественост на някои пропуски в е, директивата. Директива, която е, е предназначена да управлява едни от най-значителните отпадъци в Европейския съюз. И по този начин ни помогнахте да постигнем и нашите цели с цел ефективност на ресурсите. Що се отнася до конкретните неща, които, би мог, които парламента би могъл а, да направи, то това е в течение на годината ще излезем с предложение за допълване на разпоредбите, свързани с отпадъците от кораби и плавателни съдове, както и разпоредби, свързани с превозните средства втора употреба и по този начин мисля, че ще е, разполагаме с инструменти за по-добро приложение на директивата. Що се отнася до до възможността директивата да бъде преразгледана. За нас приоритет е в крайна сметка да имаме добро приложение. Разбира се, има различна степен на приложение в различните държави членки, така че ние ще ще насърчим и страните, които не изпълняват в достатъчна степен разпоредбите на директивата, да вземат мерки да го направят. Необходимо е също така да разполагаме с подробна информация за положението в различните държави членки. Разбира се, имаше известни пропуски в законодателството, но сега те бяха попълни и по принцип разполагаме и с много по-подробна информация за положението в различните държави членки. Крис? Съвсем накратко да, така е, като се има предвид е, всичко, което се покрива от законодателството за отпадъците. Никъде няма покриване на 100%. Може би в този случай даже се справяме по-добре, отколкото при други, но има много големи разлики между държавите членки. Някои се справят отлично от държавите членки, а други доста зле. В менеджмента е, има една основна логика. Ако искаш да управляваш, трябва да измерваш по някакъв начин постиженията. Обаче не винаги се знае точно как да се броят нещата, за да се разбере дали сме на 50% от целта или е, на 90% е, от постигнато на целта. Просто не знаем колко автомобили се изхвърлят от последния ползвател. Какъв процент от колите отиват за износ, т.е. се изнасят в чужбина и какъв процент отиват за скрап. Така че е добре да се събере информация, за да може да се направи тази оценка и да се разбере колко добре се прилага законодателството и къде все още има слаби страни. Има ли комисията отговор на този коментар? Да, е, просто искаме да кажем, че и ние смятаме точно така. Смятаме, че ни е необходима ясна картина на това, какво се случва с всяка държава. Това е нашата цел и а, е, все още не сме постигнали, но сме близо до нея. Благодаря. Смятам, че това беше всичко по тази точка на дневни, от дневния ред. Преминаваме към следващата точка. Преглед на стратегията на общността относно живата. Yes, good afternoon, uh, Mr. Chairman. It's Christopher Allen. Благодаря, господин председател. Кристофър Ерлин се казвам и говоря от името на Европейската комисия. През декември 2010 година публикувахме съобщение 2010-723 за прегледа на стратегията на Европейския съюз за живака преразглежда се стратегия, приета от комисията през 2009 година, по която парламентът е приел резолюция. В тази стратегия се засягат и европейската политика и политиката в глобален план. В този смисъл Европейския съюз е пионер, защото се занимава с постигане на международни ангажименти за борба с проблемите с живака в световен план. Днес, при прегледа, пет години след приемането на стратегията, можем да заявим, че действително е отбелязан сериозен напредък. 20-те действия, записани в стратегията, са били или приложени, или е, са доста напреднали. Има три законодателни акта, прияти от 2005 година насам и те са част от постиженията в тази област. Директивата е прията през 2007 година за ограничението на пускането на пазара на някои измервателни устройства, съдържащи живак, е лимитира от пазара някои устройства, включително живачните термометри за домашна потреба. През 2008 година парламента и съвета прие регламент за забраната на износа на живак и е, за безопасното съхранение на живак, нещо, което се отрази сериозно върху международната общност. Забраната за, живак, за износ извинете, на живак влезе в сила преди няколко дена. През 2010 година, през януари, бе е, прията новата директива за емисиите от промишлеността и във връзка съгласно тази е, директива се очаква прилагането на най-добрите възможни технологии и именно те ще бъдат вземани е, предвид като показател за постигане в областта на емисиите. Покрити са множество области и най-вече хлороалкалната индустрия и големите горивни инсталации. След влизането в сила държавите членки ще имат 4 години за да разгледат разрешителните на инсталациите. Това ще доведе до допълнително намаляване на емисиите на живак в Европейския съюз. 20 действия са записани в стратегията. Няма да навлизам в подробности по всички тези действия, но искам да подчертая тук един много важен въпрос. А именно това, че действията на Европейския съюз в международен план бяха от решаващо значение за решенията взети през 2009 година от страна на управителния съвет на Международния панел в ООН и Така ще се насърчи намалението в глобален план, включително и чрез е, ограничението на пускането на пазара на продукти с живак в трети страни. Особено важно е това, че процесът на преговорите вече е започнал. Европейския съюз трябва да съсредоточи своите усилия и ресурси върху тези преговори. Процесът се очаква да приключи до началото на 2013 година. И нека да използвам тази възможност, за да ви съобщя, че има едно писмо от страна на комисията, към председателя на вашата комисия и там има доклад за втората, второто заседание по тези международни преговори, проведено в началото. Извинете, по-рано тази година. Тези между народни усилия са а, много добри, но трябва да обърна внимание и на вътрешните дейности в Европейския съюз. И тук искам да спомена три допълнителни дейности, а, които ще допринесат за прилагането на стратегията. В момента под ръководството на Агенцията за химикалите се преценяват различните възможности за допълнителните ограничения на пускането на пазара на продукти, съдържащи живак. Включително и инструменти за измерване на налягане. Това е в допълнение към предходния регламент, споменат по-рано, в който се забраняваше използването на оборудване по домовете. Друг важен елемент е да се дефинират е, критериите за, за безопасно съхранение на водород. Комисията възнамерява да приеме тези планове преди лятото. Това е план за прилагане на регламента от 2005 година, т.е. Е, законодателен акт, прилагащ този регламент и в него се засяга временното съхранение на в, в, ам, живак, като е, ще се е, работи допълнително по постоянното съхранение под земята. Що се отнася до амалгамата е, за пломбите, тя също съдържа живак и съдържаме, събираме информация за възможностите е, да се ограничи използването на е, съдържащите живак акумулатори и батерии. Това са последните продукти с живак на европейския пазар. И накрая, в заключение, искам да кажа, че за да може да се действа в връзка с този постоянен замърсител, който се пренася на големи разстояния и който се акумулира, европейски действия само не са достатъчни. Именно заради това, успоредно с вътрешните действия, трябва да се действа активно в международен план, за да се постигне амбициозен международен договор. Благодаря. Благодаря. Ja, danke. Das ist nur eine ganz kurze Rückfrage. Also vielen Dank für die, für die Ausführungen. Благодаря за информацията, която ни предоставяхте. Живака е отрова. Трябва да се избягва прекия допир с живака. Трябва да избягваме също и а, да има разпространение на живак в, околната среда. Комисията спомена кои са е, съоръженията и инструментите, които ще бъдат е, забранени. Съществува и специфична директива за е, някои съоръжения, които нямат широко разпространение, които са, се произвеждат за нейчийски. Но аз мисля, че трябва да се запише в директивата и употребата на живак в, в е, светлинната промишленост при производството на кружки, е, лампи и така нататък. Е, но много, много изследвания са били направени относно токсичността на живака при щупване на кружка. Така че аз бих искал да се, да се, да се включи и живака, който се съдържа в лампи, кружки и други. Благодаря ви. Опасните вещества, които се съдържат в тези съоръжения, в лампите, са покрити от директивата за електронните съоръжения има споразумение между комисията и парламента за преразглеждане на тази директива миналата година. Е, в съдържанието на живак в лампите е твърде малко, ограничено до 5 мг. И на основата на тази директива ако има альтернативи, просто се използват други вещества в тези съоръжения. Същ, същ, същ, преразгледахме съоръженията, които съдържат живаки. В момента се работи е, по е, регламент за намаляване на съдържанието с до 3,5 мг през декември 2012 и 2005 мг милиграма до 2015. От, съгласно становище на комитета за постоянния комитет не, не, не може да се даде точен отговор на а, дали има риск при изчупване на подобни съоръжения, дали те са опасни за децата, тъй като не разполагаме, не, комитета не разполага с необходимите данни. Неодавна съвета прие заключение по тази стратегия, в което се съдържа призив към държавите членки за информиране на обществеността за проблемите, проистичащи от живака и наличието на живак. Благодаря ви. Благодаря на комисията. И сега следващата точка от дневния ред. Пустен въпрос от е няколко е, члена относно да, политиката на Европейския съюз за рака на дебелото черво и ректома. Тук господин Суехт е, ли ще отговори? Давам думата на, господ... на комисията. My name is Stefan благодаря, Штефан Шрек се казвам. Благодаря Диджи Санко и отговарям за информационното звено в Генерална дирекция Санко. Има три въпроса. Единия е по-свързан с научни изследвания, затова има тук една колега, която се занимава точно с това. Тя ще отговори на втория въпрос. Аз ще отговоря на първия. Ще започна с третия. Кога комисията възнамерява да публикува а, а, свои насоки за скрининг на рака на дебелото черво и ректума и по какви са причините за заболяването. А, на 3 февруари 2011 година бяха публикувани, малко са закъснение, но са публикувани. обхвата на един такъв проект може би обяснява всъщност и забавянето, тъй като указанията или насоките показват становищата на 90 експорта от 32 страни и общите им заключения. Имаме 10 глави в документа, 400 страници и над 250 препоръки с 750 а, книги в библиографията и само описанието на доказателствата, което го няма на хартия, е 1000 страници, ако се разпечата. Това всъщност показва и принадената стойност, когато нещата се правят на европейско ниво от 27 държави членки, вместо всяка държава членка да си ги прави сама за себе си. И накрая искам да кажа, че е важно също да се отбележи, че тези насоки е, са направени заедно с Международната организация за изследвания на рака в Лион. Комисията не може да се намесва в научния процес, затова имахме много малко а, възможност да окажем въздействие върху сроковете, в които ще се изготви това изследване и ще се напишат насоките. И сега стигам до първия въпрос, който ми бе зададен. Той е свързан с допълнителните мерки, които ще предприеме комисията, за да ускори изпълнението на националните програми за скрининг, съобразени с населението в тях. Новите насоки всъщност дават опорни точки е, за скрининга на, за такъв рак. Висококачественият скрининг дава възможност на пациентите да получат животоспасяващо лечение посредством ранна диагноза скрининг на базата на населението и като се използват теста, препоръчван от а, а, Европейския съюз, ФОБТ, а, той намалява с 15% възможността за възникване на рак или неговото ранно засичане до 75 годишна възраст. Става дума за цялото население на Европейския съюз. Както посочихте и вие в пояснението към въпроса си, първия доклад за прилагането показва, че от трите програми за скрини, колоректалният всъщност беше най-малко приложен в държавите членки, но процесът е динамичен, той тече непрестанно и броя на държавите членки, където има такъв скрининг сред населението, се увеличава. Подготвителният период преди насоките всъщност има огромно въздействие върху скрининг програмите в някои от държавите членки. Освен това не бива да забравяме, че процесът не е лесен Прилагането на такъв скрининг сред цялото население изисква координирани усилия, което обикновено пък изисква 10 и повече години, благодарение, всъщност, всъщност поради това, че се правят най-различни изследвания, след това пилотни проекти, след това се а, разгръща програмата на територията на цялата страна. Комисията би се възползвала от а, ваша подкрепа в това да бъдат насърчени държавите членки да използват такива програми, да прилагат насоките и посредством европейското партньорство за действия срещу рака. Това бяха отговорите на въпроси 1 и 3. Сега давам думата на Мария да отговори на втори въпрос. Добър ден! Аз съм ръководител на звено за медицински изследвания в Генерална дирекция научни изследвания и иновации. Що се отнася до въпроса ви, Ще отдели ли комисията в бъдеще научни изследователски програми по-голямо внимание на областта на рака, на дебелото черво и ако да, къде ще бъде поставен фокусът и по какъв начин биха могли всички заинтересовани страни да подкрепят процеса на планиране и на вземане на решения? В рамките на седма рамкова програма и за да се оптимира въздействието ни и усилията ни за борба с рака, ние фокусирахме усилията си върху основни въпроси, които са свързани с превенцията на рака, патогенеза и третиране, ранна диагностика, скрининг и така нататък. Става дума за 485 милиона евро, които да отидат за изследвания на рака, което е 180 проекта с 1500 лаборатории, които участват в тези 180 проекта. 300 милиона от седмата рамкова програма, това са 75 проекта, 2007-2013 са отделени за такива изследвания. Що се отнася до този вид рак, 63 милиона до момента са разходвани за съвместни изследвания върху колоректалния рак по седма рамкова програма 2002-2006 година програмен период. 41 милиона евро сега като част от 3 годишния период седма рамкова програма пък ще бъдат отделени. Част от тези програми грами се занимават точно с колоректалния рак, изследванията свързани с него, ранна диагностика, идентифициране на генетични фактори а, и евентуално използването на стволови клетки, предклинични модели и различни стратегии за терапевтично лечение, методи за оптимизиране на други режими, като например терапия, радиотерапия и оперативна намеса. Има и други проекти, които са свързани с по-общи въпроси, които са свързани с колоректалния рак, като например резистентност към химиотерапия, метастази, деформация на а, туморните кръвни пътища що се отнася до предложенията по програмата за здравеопазване 2012 година, трябва да кажа, че тя ще бъде публикувана през юли 2011 година. Има различни интересни зони, които са свързани с този вид рак и са свързани с персонализирани лекарства, валидиране на маркерите, както и прилагане на биологични подходи за решаване на биологични нужди, извинете, на медицински нужди. Що се отнася до програмата 2013, публикуването ще бъде през юли 13, извинете, 12 година правя с транснационалните изследвания за този вид рак също ще продължат. А, ще се включат отново метастазите, вакцинирането, имунотерапевтични стратегии на ранен етап. Що се отнася до настоящите усилия, трябва също да се спомене и че Европейската комисия е част от една инициатива, една координация на глобално ниво. А, участваме в а, Международния консорциум за генома. Това е една инициатива, която започна през 2008 година. 21 милиона евро бяха заделени чиято цел е да се координират а, големи изследвания на проследяване и описване на рака, включая колоректалния. За да се преодолее разбиването на дребни части на изследванията тук и там в цяла Европа в тази сфера, ние съвсем активно координираме раковите изследвания посредством една мрежа за челен опит, която се занимава точно с събиране на такива изследвания и ракови центрове тя се нарича Юрокам платформа. 2011 година започна. Имаме и други схеми, едни инициативи, чиято цел е да направят мрежа между национални програми върху различни изследвания. Имаме една, която е свързана с, а, с рака, с регистрирането на случаите на рак, за да има а, сравнимост на данните. Що се отнася до транснационалните програми, ние трябва също да не забравяме и националните такива, които започнаха през 2011 година. Участваме в една инициатива на Европейската комисия, която спомена колегата преди мен, която е свързана за европейско партньорство против рака един от основните моменти там ще бъде координирането на изследванията в областта на рака. И целта е до 2014 година да се постигне координация на една четвърт от всички изследвания в сферата на рака, което е около 1,5 милиарда. Що се отнася до бъдещето и въпроса ви за заинтересованите страни, как всички да участват и да подкрепят планирането и вземането на решения. Започнахме да работим за следващата рамкова програма и публикувахме като Европейска комисия току-що една инициатива за общата стратегическа рамка. Започна публична консултация, която е отворена за всички заинтересовани страни до 20 май и ние с удоволствие ще изслушаме становищата на всички тези заинтересовани страни, за да разберем къде е най-добре да инвестираме в научни изследвания – благодаря, казва председателя. Благодаря, господин председателя, казва Павел Пок. Мисля, че насоките са най-хубавото нещо. Голяма разлика има вече. Съзнавам, че сега е момента да, се, да си тръгваме, а не да задавам въпроси, но аз имам въпроси. Ние съфинансираме Международната агенция, която работи заедно с СЗО по време на за такива научни изследвания, но на 2 март, когато дойде комисаря Дали тук, се говори за една такава европейска агенция за изследвания на рака, която да координира всичко и превенцията. Бе предложена. Та искам да попитам дали Европейската комисия ще обмисли или ще подкрепи една такава инициатива. Вторият ми въпрос. Комисията планира ли, поради специфичните характеристики на този рак, да предприеме мерки, които да бъдат съсредоточени върху този рак в бъдеще? Имам предвид насоки за скрининг, многоезични писмени наръчници, които да бъдат адаптирани към държавите членки, за да се адаптира на населението за това какви са ползите от скрининга срещу този рак и превенцията срещу него, защото по този начин ще се увеличи броя на хората, които в крайна сметка преминават под скрининг. Комисията има думата. Yes. Thank you very much for that question, Mr. Potts. Of course... Благодаря много за този въпрос, господин Потс. Искам да е, ви кажа, че наистина подкрепяме всяка политическа под... Е, оценяваме високо всяка политическа подкрепа, която можем да получим, защото не всички държави членки има програми е, за скрининг. Така че трябва да се прави нещо. що се отнася до Европейски институт или агенция, която постоянно да координира по-нататъчната работа по научните изследвания в областта на рака и профилактичните мерки. Е ясно е, че няма как да дам отговор от страна на комисията на този етап. Създаването на една нова агенция е политическа цел, която е много амбициозна, особено като се има предвид настоящата дискусия. И тук мога да кажа, че е, изглежда, че тенденциите са към урязване на бюджета, а не към създаване на нови институции. От друга страна обаче тази идея е, не е лоша и аз като учен е, мога да изразя и личното, личното си мнение. Е, тук много добре знам, че европейските агенции е, имат много добър принос, който допълва работата на международните агенции. Добър пример за това е агенцията в Стокхолм за заразните болести. От друга страна, дали това е възможно, най-вероятно не. По другите идеи, как можем да направим така, че насоките по отношение на рак на дебелото черво и ректума се прилагат в държавите членки. Трябва да бъдем е, търпеливи. Е, в някои случаи отнемат и 10 години този тип мерки, за да се въведат в здравните системи. От една страна има е, въпрос за превода. Документа е от хиляда страници. Вие казахте, може би е добре да се съкрати и да се преведат само най- важните факти, да, ще помислим по вашето предложение. Що се отнася до съобщенията? Насоките сами по себе си работят въз основа на една програма за профилактични прегледи на населението. Предполага се всички граждани, които имат право на такъв преглед, да получат лично обаждане за това. Тоест всеки един да получи е, или обаждане, или писмо, или по някакъв друг начин да бъде поканен да се прегледа. Дали в допълнение на това трябва да се а, правят допълнителни усилия в областта на връзките с обществеността, това е нещо, което ще обсъдим в партньорството за рака, защото държавите членки трябва да участват активно в цялата програма. Много се радваме, че има такъв форум за работа с държавите членки в партньорството за рака. Надявам се, че с това мога да отговарям на вашия въпрос. Благодаря много, каза председателят. Преминаваме към следващия въпрос в дневния ред. Устен въпрос върху аспартама и други подобни химикали. Доколкото разбирам, тук има представител на генерална дирекция Санко, така че давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Аз съм представител на Генерална дирекция здравеопазване. Работя с, с, с е, химически вещества и пестициди. Комисията трябваше да даде съобщение за своята позиция върху аспартама и други химически подсладители. А нека да ви обясня за какво става дума. Аспартамът е изкуствен подсладител – който се използва, например, в нискокалорийните напитки. С 33 различни хранителни категории е одобрен аспартама в Европейския съюз и е включен в положителния списък на Европейския съюз през 1994 година, а преди това е бил е, разрешен по националното законодателство на държавите членки. Всички хранителни добавки преди тяхното одобряване се, подлежат на анализ и оценка от страна на Европейския орган за безопасност на храните и неговата комисия по хранителните продукти. За първи път аспартамът е, е разглеждан през 1984 е, година. От тогава пет пъти е преразглеждан. Последният път, когато бе направена пълна оценка, беше през 2009 година и оценката бе е, направена от Европейския орган за безопасност на храните. Е, не бяха необходими е, промени в разрешителното за аспартама. В областта на хранителните добавки едва през декември 2008 година се прие законодателство и там се иска всички одобрени хранителни добавки включително и аспартама, да се преразгледат. Като си имат предвид множеството оценки на аспартама в миналото, е, Европейския орган за безопасност на храните и Европейската комисия не смятаха, че е необходимо да се прави пълен преглед на аспартама, тъй като информация за него вече беше на лице и бе обърнато приоритетно внимание на други хранителни добавки, които бяха много по-малко изследвани. Що се отнася до двете нови научни изследвания? В момента, в който получихме информация за тези изследвания, се обърнахме към Европейския орган за безопасност на храните на 1 февруари за нова преоценка и попитахме дали тези две нови проучвания изискват преоценка на цялостната научна позиция по аспартама. На 28 февруари ЕФСА излезе със становище и заяви, че информацията в тези две научни изследвания не дава достатъчни основания да се преразгледат предходните оценки. Това показва, като искам да подчертая, че тук Европейския орган за безопасност на храните работеше в тясно сътрудничество с Френската агенция за оценка на риска Андерсен. И се стигна до заключение, че риск че не може да се говори за риск. През декември 2010 година в последната преразглеждане ЕФСА потвърди безопасността на споетама. На 28 февруари бе създадена работна група на ЕФСА, органа за безопасност на храните, под ръководството на господин Софрити, италиански учен, и се разглежда един от метаболитите на спартама, а именно метанола, който се появява във всички е, изследвания, включително и тези на Халдерсън учен от Дания. Халдерсън. Халдорсон, извинете. След като се направи тази оценка, тя трябва да бъде приключена през 2011 година, ще се вземе решение дали трябва да се вземат допълнителни мерки. Благодаря. Merci euh, pour... Euh, Благодаря за този отговор, който очаквах и който а, обсъдихме вчера по време на семинар, организиран с госпожа Парванова. Там имаше представители на Европейската агенция за безопасност на храните, на Генерална дирекция Санко и професор Алдърсън. И... Разбирам отлично, че комисията се нуждае от допълнителна информация за преразглеждане на позицията си. Бих искала обаче да наблегна на две неща. Дневната допустима доза бе а, изчислена на основата на изследвания, направени през 1970 година, когато все още нямаше обмен на добри практики. Вчера представителите на Европейската агенция е, признаха, че не са чели тези изследвания и че се позовават на изследванията, които са много спорни и които са били е, направени в Съединените щати и на които се, позова, се е позовавал органа, който е предшествал Европейската агенция. Е, едните, едните казват, че няма преразглеждане на критериите, другите, че е, някои нови данни са били е, взети предвид, но независимо от това, е, изследването показва, че има възможност за някакъв риск за бременните жени и зародиш. Така че аз не, не, не, не искам да се вземат, да се. А, да се създават нови правила, но бих искала бременните жени да бъдат информирани, защото те консумират голямо количество продукти, съдържащи аспартам, за да не дабелеят, например, като кисели, млека, плодови сокове и така нататък, да бъдат информирани от, за опасността от потреблението на подебни продукти. Тъй като до ден днешен не, не знам колко чаши газирана напитка или десерти или е, кисели млека трябва да бъдат е, из, изядени или употребени, за да се достигне дневната дажба. Така че, Знам, че до 2-3-4 години няма да бъде направено нищо в тази област. Затова още веднъж ви призовавам не да забраните е, използването на аспартам, но да информирате бременните жени, че трябва да е, консумират продукти, съдържащи аспартам в умерени количества. Мисля, че това ще бъде едно прилагане на правилото за е, предпазливост. Благодаря ви. Е, вие също споменахте изслушването, което организирахме вчера, така ли? Аз вчера казах, че че Европейската агенция в, а, и комисията няма да че ние, Европейската агенция и държавите членки ще преразгледаме заедно а, а, направените изследвания и включително и становището на Европейската агенция за безопасност на храните. А междувременно е възможно да помислиме за някакви мерки, като тези, които вие споменахте. Сега аз съм много скептично настроен все пак. Нищо. защото изследванията работата и по-специално изследването направено от е, датския изследовател се се основава на хипотези, хипотези, които не могат да бъдат потвърдени и които се нуждаят от допълнителни изследвания и допълнителни данни. много, много, много е, много е трудно да се вземат мерки, основаващи се само на принципа на а, предпазливост, но при всички случаи ще, а, ще направиме оценка на резултатите. А, ще, най-вероятно ще предприемеме мерки за а, обозначаване на продуктите и така нататък, но разбирам, но ние нямаме едно и също виждане, едно също схващане на принципа за предпосливост. Е, когато ако искаме да прилагаме принципа на предпазливост, то го правиме, когато е, не, не сме е, сигурни и нямаме доказателства, а инак става дума за превенция. Да, наистина, това са хипотези и може би изследването не, не почива на ам, доказателства, но точно за това трябва да информираме е, лицата, които евентуално биха били изложени на опасност. Има ли други един от начините да се прилага този принцип за предпазливостта е, че хора, които искат да пускат нещо на пазара, трябва да докажат, че това, което пускат на пазара, всъщност няма вреден ефект, а не ние след това да доказваме, че то има вреден ефект. Вероятно има технически причини, поради които това не се прави тук, но може би евентуално вие бихте могли да кажете нещо по въпроса. didn't get your... Не разбрах последната част от въпроса. Тоест, тежестта на доказването е за този, който пуска е, продукта на пазара. Това ли искате да кажете? Добре, да. Например, когато изготвихме РИЧ, директивата, регламента, имаше различни тестове, през които трябва да се премине, за да се авторизира една субстанция. Тоест, обърнахме тежестта на доказването. И тук сме в една ситуация, където имаме едно вещество, което като че ли Европейската комисия трябва да намери доказателства, че е вредно. Защо производителите не са тези, които трябва да докажат, че не вреди на населението, за да получат авторизация? Е Този, който пуска нещо на пазара, трябва да докаже, че то е безвредно. Но, повтарям се, тази субстанция е била преоценявана многократно на общностно ниво, на национално ниво и всеки път оценителите стигат до заключението от научни изследвания, че няма нужда да се преразглежда настоящото състояние на нещата, що се отнася до оценката на безопасността. нека, да, нека да се опитаме да, да видим имаме ли едно и също схващане на преразглеждането. Според мен едно преразглеждане или преоценяване е да направиме втора оценка, за да видим дали първата оценка е била е, правилна. През последните години бяха публикувани изследвания на, асп... за аспартама и в тях не се съдържа нещо, което да е, показва, че аспартама е опасна съставка. Всички елементи, които са се появили през определен период, не го страшава. Тоест не казваме, че се оценява един аспект, а за това разглеждаме всичко, цялостно аспартама. Отново се разглежда цялото вещество, а не само защото е излязло проучване, свързани с карциногеността. а веществото като цяло. Ето така разбирам аз термина. И това споменах и по-рано, че ЕФСА е провела съответните оценки. Това беше през 2009 последното. И в а, тяхния доклад се казва, че са включили всички нови елементи, дори друга литература, всичко, което е излязло от 2007 до излизането на техния доклад, не е само научна литература, ами и друга. Всички аспекти. Euh, така, раз, разбирам какво казвате, но според мен ЕФСА каза нещо съвсем различно, че не става дума за преоценка, че това не е приоритет, докато вие казахте, че всъщност не, не е направена преоценка. Не, вие казахте всъщност, че, че е направена преоценка, но според мен и това, което разбрах от теб вчера, нещата стоят по е, съвсем друг начин. Имате думата за окончателно становище, ако имате нещо да добавите и след това ще приключим по този въпрос. Искам да повторя това, което казах по-рано. Ще обсъдим това с държавите членки, ще видим какво казват техните експерти, какво мислят за казаното от госпожа Люпаш, дали трябва да се предприемат действия. За мен основното е, че искам сега да видя цялостната оценка, която по-настоящем тече в ЕФСА. В края на 2011 ще излезе. Когато излезе тази оценка, ние отново ще се вгледаме в нея и тогава ще видим следващата преоценка за Спартама, което обаче може би няма да е много близко, защото други вещества ще бъдат изследвани и тогава ще видим дали трябва по-рано да се проведе тази преоценка. Благодаря. С така приключваме по тази точка. Това изчерпа и дневния ни ред за днес. Следващото е през април 11. Благодаря ви. Довиждане.